до е, най-вероятно до късно вечерта, тъй като от 18 до 20 е предвидено гласуване, но е възможно гласуването и да продължи по-дълго.